внесена вчера в 5 часа, така че приемаме, че тя е приета. И стигаме до следващата точка от дневния ред. Изявление на заместник председател